социалистите и демократите и НП, получих две номинации, които влизат в сила днес. Господин Фрун, Фрунцолика става член на делегацията с Кореанския полуостров и господин Туркани става член на Комисията по защита на потребителите и делегацията за Канада. Има ли възражение срещу тези номинации?